Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Ще ви помоля да заемете местата си. We waited enough time. Достатъчно изчакахме. Междувременно вече виждам членовете на комисията в залата и така откриваме заседанието на Комисията по регионално развитие. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Получили сте проекта за дневен ред. Трябва да добавя е, информация към проекта за дневен ред. Миналия понеделник ви изпратихме дневния ред. На 8 е, юли е, комисията изпрати е, делегиран акт до Европейския парламент. На 9 юли получихме изпратения документ. Ние се намираме в сложна ситуация, тъй като Европейския парламент може да изработи своето становище е, в рамките на два месеца, т.е. до 8 септември. Ако не се реагира в рамките на този срок, е, е, делегирания акт влиза в действие. И по тази причина предлагам да включим като последна точка в дневния ред за утре след е, разговора с господин Кеслер и разглеждане на делегирания акт, изпратен от е, комисията. Има ли други предложения към е, дневния ред? Очевидно не. Тогава приемаме дневния ред. Втора точка – одобрение на протокола от заседанието от 17 юни 2015 година. Е, протоколът е в документите, които сме ви разпратили. Ако нямате възражение или предложение към протокола от заседанието, ще смятаме, че протокола се одобрява. В момента очевидно няма изказвания и предложения по протокола, следователно той е одобрен. Трета точка съобщение на председателя. Две съобщения. Първото съобщение. Днес преди обед участвах в заседание на комисията Котер в Комитета на регионите. Бях поканена да представя работата на Комисията за регионално развитие, както и нашите представи за сътрудничество с Комисията Котер в Комитета на регионите. Аз Информира с членовете на комисията Котер за това, че всички е, въпроси, по които работим ние тук в парламента, в нашата комисия, са включени и в е, програмата на комисията Котер, така че е, очевидно има много добра и солидна база за сътрудничество между двете комисии. На второ място по време на Страсбургската сесия е, миналата седмица имаше заседание на председателите на комисиите. Е, имахме размяна на мнения с е, господин Тимерманс, заместник-председател на комисията. Говорихме за възможностите за един по-интенсивен обмен на идеи и виждания с председателите на парламентарните комисии и комисията. Ние засегнахме въпросите във връзка с кохезионната политика и доброто сътрудничество по различни инструменти на Европейския съюз, най-вече структурните фондове и новия е, Европейски фонд за стратегически инвестиции. Господин Тимерменс е, е, напълно се съгласи с моето предложение за по-тясно сътрудничество и обмен, и то най-вече по отношение на прилагането на кохесионната политика – той смята, че това ще бъде и една от основните задачи на Европейската комисия през 2016 година, както и разглеждане на връзките между кохезионната политика и различните други политики на Европейския съюз. И така, това е в най-кратка форма това, което исках да ви съобща от случилото се днес сутринта и миналата седмица. И сега вече е, можем да преминем към е, следващата е, точка семинар за териториално управление и политиката на сближаване. Комисията за регионално развитие всъщност поиска подкрепа в това отношение от е, политическия департамент е, Б е, и департамент Б също се беше обърнал в това отношение към нас с тази молба да организираме семинара и както виждате, семинарът вече е в дневния ред. Ще чуем какви са вижданията и на специалисти от изследователски центрове и на практици от е, регионалните и общинските власти. Е, господин Кай Беме, е, дали правилно произнасям името, и госпожа Сузане Силмер от изследователския център за пространствено планиране, както и от господин Абел Шумен от директорат обществено е, управление и териториално развитие е, в е, ОИСР, както и господин Рене Фанделек, който е проектен менеджер в отдела за териториално развитие и пространствено планиране на Фландрия, регион Фландрия след което е, ще е, имаме възможност да задаваме въпроси, е, да проведем дискусия. Трябва да приключим до 16.45. После ще чуем презентации и от господин Мартон, Мартон Матко от Генерална дирекция Регио на Европейската комисия. И така давам думата първо на господин Кай Бене. Благодаря ви. Е, добър ден на всички. В рамките на 15 минути е, аз и моята е, колежка, госпожа Цилмер, ще се опитаме да ви представим нашите виждания за пространственото планиране, прогнозите по отношение на териториалното развитие е, какво всъщност представлява териториалното е, управление е, и кохезионната политика, връзката с кохезионната политика? До каква степен всъщност трябва да правим преглед на институционалния капацитет, когато говорим за териториално управление? как точно би трябвало да действаме, ако желаем да засилим териториалното управление. И какво точно представлява териториалното управление? Как точно да го дефинираме? Може би Сузана ще ни каже нещо повече по този въпрос. Да, е, няма всъщност е, някаква е, официална дефиниция за това какво представлява териториалното управление, но ние трябва да си дадем сметка, че има управление на различни равнища, има различни участници, включително и на административно равнище има различни участници. Е, трябва да имаме предвид естествено и е, е, всички онези, които са управомощени да взимат решения, да помислим за териториалното измерение в формирането на политиката и да насочим и погледа си към една по-дългосрочна стратегия. Така че териториалното управление е всъщност добро управление, е, което е тясно свързано с е, териториалните е, интереси, тревоги и връзката с кохезионната политика всъщност е особено интересна. Да, връзката с кохезионната политика изисква един определен подход. Три са измеренията, които са е, необходими. Е, и Сабина вече ги е, посочи. Естествено става дума за управление, за стратегически елементи, за политика. Така че това са всъщност основните три елемента е, в е, териториалната кохезионна политика. И ние от една страна имаме е, една определена рамка, а също времено за периода 2014-2020 година би трябвало да обърнем особено внимание на е, източниците на финансиране на устойчивото териториално развитие и е, забелязваме на изместване на фокуса, когато става дума за финансиране, най-вече към националното равнище. Тези е, три основни елемента ще намерите в един малко по-подробен вид, представени в нашия документ партньорството е, е свързано най-вече с е, е, изпълнението в един определен период, като трябва да се подчертае местния, регионалният характер на партньорствата които са от основно значение при изпълнението. Така че е, подходът е, е, свързан най-вече с е, територията, с мястото. Необходими са, естествено, различни инструменти, за да постигнете желаната радикална промяна в рамките на кохезионната политика, но много ясно очертана е връзката с местната общност, с територията. И така, засилване на подхода, който е ориентиран към мястото и също времено има и а, естествено една тематична връзка а, с съответните проекти, които се финансират от а, кохезионния и структурните фондове. Както ви казах още в началото, виждаме, че основните така, финансови източници и изразходването на средствата става най-вече на национално равнище. Това също трябва да се отбележи като съществена характеристика. Е, трябва да помислим за едно е, е, силно управление на много равнища, в различни сектори. Има различни видове инструменти за финансиране. Управленското измерение засилва именно този момент в осъществяването, реализацията на проектите. Силен акцент върху местните партньори и положителен ефект по отношение на засилването на управленското измерение. Ние смятаме, че е, би трябвало да се подчертае необходимостта именно от е, това е, разгръщане на териториалното управление на различни нива, по-силно участие на нивата по-низко в иерархията. много а, от а, събеседниците и а, заинтересованите страни всъщност биха желали именно едно засилване на а, а, участието на а, а, всички а, нива на териториално управление. В бъдеще ние смятаме, че е, това естествено ще бъде е, основна тенденция. Е, това разкрива и дългосрочният анализ в и перспективите, които сме очертали на основата на анализа. И именно това, в крайна сметка, ще определи до голяма степен успеха на тази политика, а аз мисля, че моята колежка ще поговори е, и за контекста. Контекста имаше голямо значение. Ние е, следваше да обработиме много различни такива видове контекст. Първо институционалния контекст на съответната страна, защото така се определя кой е нужно да бъде ангажиран в процеса на управление, защото разделението на отговорностите на нива и сектори в различни страна и региони е различно. Също е различна и ролята на социалното общество в различни области в Европа. После, контекста свързан с традициите, защото е, традициите на управленския процес са различни в различните страни и те се създават с времето – Включват се в тях и процесите на учене. Имам. Това, което показваме на слайда, да ви показва само основни насоки. Има един индекс за управление, има и конкретни проучвания в Европейския съюз относно политическа стабилност, ефективност на политиката, доверие в политиците и така нататък. И в северните страни, Швеция, Дания и други има по-позитивна така традиция или наследство, а в други региони не са толкова благоприятни тези аспекти в източна и южна Европа. Първият контекст, който е много важен е Въпроса има ли е, индивидуални е, водещи сили? Може ли отделни личности да водят процесите в териториалното управление? И накрая, традициите са свързани с различните видове управление, различните начини по които се предоставят или изпълняват е, политиките. четири пет различни са тези начини в е, съобразно с обстоятелствата. И вече в зависимост от е, основните участващи лица в този процес е, се използват и различни начини. Естествено, няма едно решение, което да е пригодно за всички, е, макар че на мнозина би им се искало да е така, но контекста със своите разлики определя и избора. И в такъв смисъл е интересно, като се имат преди тези е, разлики, какъв институционален капацитет е необходим. По въпроса за е, капацитета трябва да сме наясно, че процесите на управление на териториите не са бързи. Трябва да има съответното време и ресурси, активното участие на мнозина действащи лица – и изграждането на капацитет е, е свързано с две типа основни съображения. Първо, кой е водещ? Тук е, тези, които поемат водещата роля, е, се наблюдава там много ясно разграничение на ролите и отговорностите. Но също така коментирахме е, колко е важно да има водещи личности, така че съответните тези личности и институции имат е, правомощията и възможността да вършат това, което искат. Също така дълги бяха дискусиите за това как могат да се идентифицират подобни водещи личности и общо взето извода беше, когато ги видите, ще ги познаете. Тоест, е, една личност, която може да води процеса, тя изплува в течението на самия този процес на върха. И трябва да се направи така, че съответното лице или институцията има достатъчно капацитет и средства, за да може да изпълнява тази водеща роля в цялото течение на времето, което отнема един процес на управление на територии. Също така много е важен и въпроса за участието, защото в териториалното управление се включват много действащи лица, е, необходим е интелектуален капацитет и ресурси и, е, и готовност да се отделят и време и усилия, да има съответната подготвеност, готовност да се присъства на срещи и така нататък. Тоест, институционалният капацитет на всички участващи трябва да бъде адекватен. И то е от ключово значение. Що така трябва да сме наясно, че тези елементи или тези компоненти се променят с времето. Те не остават непроменени от началото до края. Заинтересуваните страни могат да се сменят, може да се сменят ролите им, макар да си остават едни и същи заинтересуваните, но трябва да има ясно дефинирано поле, игрово поле, така да се каже, да е ясно какво се очаква да се случи и да има достатъчно внимание да се отделя на адаптивността на институцията, така че тя да може да се пригажда към развитието на съответния процес. Институционалният капацитет е изключително важен. Той отнема много време и ресурси. И преди да се включиме в един такъв процес на управление на териториите, трябва да сме наясно защо го правим, какви са ползите от е, всичко това. Отново давам е, думата на Сабине да ни е, коментира. Както казах в началото, една от характеристиките на териториалното управление е, че то си има дългосрочно стратегическо измерение – в обслужване на обществото. Т.е. то не е само цел, а е инструмент за постигане на други цели. И когато се възприеме подход, подобен подход, по-добре може да се отчитат и специфичните черти на територията, да се използват по-добре потенциала и да сме по-наясно къде евентуално се съдържат проблемите. И когато се обединят всички участващи и взимащи решения, по-добре могат да се формулират и политики и инициативи, защото хората се чувстват ангажирани, а също така могат да се постигат и различни цели на различни политики на различни нива. Е, тези различия в целите трябва да бъдат е, и ясни за всички участници в процеса и те би следвало активно да се занимават с тях, а не да си затварят очите и да откажат да признаят, че те съществуват. Определено съществуват много предизвикателства, много време следва да бъде отделено и, и подходите са безкрайно различни за различните е, региони и за различните политики. С което стигаме до въпроса как може да се направи да се преодолеят подобни предизвикателства и да се засили териториалното управление в постигането му на най-общите цели. И накрая, нека да припомним, че е, териториалното устройство не е само цел – то започва от е, необходимостта да се решат определени нужди на определена територия. И вече въпрос е съответните институции доколко могат да осигурят адекватни решения с е, наличните процедури. Също не трябва да забравяме, че трябва да се определи кой би бил е, подходящия подход, да се направи обзор на литературата, тя не е чак толкова много. И е, всъщност в публичния сектор следва да се създаде нова култура. Не е културата на самодоволство от е, извършената работа, а ориентиране към резултати. То е тип бизнес предприемачество за да могат нещата да започнат да се случват. Много често говорим за това, че трябва да се дава възможност на ръководещите личности, които могат да постигнат промени, да имат тази възможност да го направят, да бъдат подкрепяни. И накрая, и съвсем не е най-маловажно, опираме се на едно изследване от миналата година, имате го цитирано на слайда. Как е, можем ние да застанем застъпници на териториалното управление и да го поддържаме? Пет, как може да се координират дейностите на страните, участващите страни, как да се търси интегриране на секторите, е, активност на заинтересованите страни. Та, Определено отговора не е еднозначен за всички, защото във всички случаи трябва да има елемент на гъвкавост, тъй като нещата се променят постепенно, постоянно. А също така трябва да се търси и оценка на това как ще въздейства съответната политика там на място. Пет основни такива момента сме очертали които е, подсказват, че всъщност е напълно удачно да се търси по голяма ангажираност с териториалното управление. Опитахме се да ви представим е, така е, или да ви намекнем леко, че нещата са действително изключително сложни и с това да ви примамим за дискусии. Благодаря, казва председателката. Действително почти 15 минути. Много интересно теми за дискусия и сега продължаваме с господин Шуман с представането му за системите за управление на много нива и реформи на местните правителства. Точно така. Преди всичко благодаря за поканата да взема участие във вашата, вашия работен семинар и да споделя своя опит. Първото и най-важно, което искам да кажа от името на ОИСР, това е организация по-широка от Европейския съюз. Имайте предвид, че статистическите данни, които ще представя, в включват цялото, цялата организация на ОИСР с държави от не само от Европа, но и от всички континенти, включително Америка и Австралица. A... Първото, което искам да кажа, oh, e е че имаме близо 140 поднационални форми на управление в ОИСР. Има Uh, е, начина на управление в Штатите и други страни, е, където... Тоест, е, като цяло, хиляди поднационални управленски структури. Там, във Франция, например, има огромен брой общини. Една четвърт от тях една четвърт от общините в ОИСР са във Франция. 134 грубо хиляди общини, над 4000 района и също голям брой междинни териториални единици, които са между общините и областите. Ако се гледаме по-подробно в различните подходи под различните форми на управление под националното ниво, можем да различим страните първо по техния размер. Разбира се, федерални и унитарни държави, след това държави, а, които се разделят и по друг признак, признак, например, различните нива на управление под националното ниво. Като цяло в ОИСР влизат страни, които имат едно ниво под националното, това са обикновено общините, широко разпространения случай са две нива т.е. области или щати или е, друга форма и след това общините и няколко само страни с три нива. Е, това са областите, след това някакво междинно ниво, околия окръг и след това нивото на общините. Няма да се изненадате да чуете, че между тези държави очертават ясна тенденция. Колкото по-голяма е страната, толкова повече са междинните нива на самоуправление, просто защото е, това е най-добрия начин за тях. Така че не може да се мери всичко с един аршин. Не можем да кажем, че това или е, друго решение е по-добро. Просто трябва да се разгледат конкретните условия в съответната страна, за да се определи е, начина и на самоуправление. Ето още малко графика първото ниво е, под националното областите. Това, което можете да видите тук е средния географски размер и брой на населението на типична държава с региони. Има много голямо разнообразие тук, както виждате има държави като Швейцария, Унгария, Чешката република с типични, типичен размер за областта с няколко хиляди или и до около 2000 квадратни километра. Има и други държави, като Съединените щати, например, където един е, щат е, е с територия няколко стотин квадратни, хиляди квадратни километра и население милиони. Докато в Германия една федерална провинция има средно 5 милиона души население. Както виждате, разнообразието е изключително голямо. Все пак, може би е интересно да кажем как изглеждат държавите или щатите и регионите, но това е едната страна. За нас е особено важно как действат те и най-вече какви правомощия имат. Един много важен критерий за правомощията са съответно публичните разходи, на които имат право е, под регионални, под националните нива. Ето, можете да видите на тази графика е, какви са тези разходи като част, като част от е, общите публични разходи и брутния вътрешен продукт. Както виждате, разнообразието е много голямо. Дания с 60% е, от разходите, от националните разходи от една страна и държави като Нова Зеландия или Чили, където такива правомощия за правене на поемане на разходи се свежда до 10% бих оставил нещата, нещата така за сега. Това, което забелязваме на тази графика е един е, параметр – правомощия и възможности. Но това не е всичко, защото също така има много важно не само какви разходи има право да прави под националното ниво и до каква степен на автономия разполага. Тук виждате северни страни, Дания, Швеция, Финландия с много сериозни правомощия за разходи на под националното ниво, но дяла предвид дяла им в публичните разходи, те имат относително ограничена автономия, свеждаща се до точно и ясно определени задачи. Така че да, те харчат пари, но без особени правомощия да вземат решения как точно да ги похарчат извън определени зададени от държавата рамки. Говорихме за общини, извинявайте, за държавата и областите, а сега общините и най-вече градовете, метрополиите. Причината е, че големите градове са нещо много особено и е наистина важно как е, е, са структурирани органите за местно самоуправление там. Обикновено става дума за територии, които са тясно обвързани в социален, в економически аспект. Всички ние, които живеем в големи градове, знаем, че живеем в един край на града, работим в другия край, пазаруваме на трето място, посещаваме приятели, е, на друго място и така нататък. Тоест, е, ние се движим в рамките на цялата метрополия, но е, това, което отбелязва ОИСР е, че тези дейности не намират отражение в институционалното устройство. Така че е, на тук говорим за независими общини и тази графика ни показва колко общини от, е, да речем, 100 000 жители, което е типично за метрополите, е, забелязваме, че в цялата организация, пък и в Европейския съюз, има много общини, които не са така обособени, което поражда известни проблеми, защото е изключително важно определени видове политически дейности да бъдат координирани между общините, да речем, транспортната политика, съответно градоустройството и планирането, предоставяне на обществени услуги. Ако те трябва да се координират, ако искаме да бъдат економически ефективни и въобще ефикасни. Така че нищо странно, че при такъв голям брой общини това поражда известни търкания и поражда затруднения. И всичко това проистича от факта, че административната структура на общините не отговаря на функционалната им структура. Тук всъщност все пак се раждат много реформи, на които сме ставали свидетели в миналото. Особено в големите градове, и това е присъщо за цялата ОИСР, се забелязва, че се търсят форми на управление, системи на управление, които да отразяват в по-голяма степен положението в големите градовете. В някои страни радикално се пристъпва към просто сливане на общини, но в повечето случаи се създават е, органи на метрополията, организации, които са над общинското ниво и имат координационни функции между общините. Това е един подход, който бележи голям успех и ясно сочи, че това е, е пътят към успеха. Може би колкото повече се доближаваме към унифицирано решение, толкова по-голяма е склонността да поставяме знак за равенство между административна и обективна територия. Е, това е бил подхода на ОСР през последните 15 години и той бележи успехи. Това е което аз исках да кажа. Един поглед върху някои други наши публикации, ако представляват интерес за вас и с радост ще отговоря на въпроси. Председателката, благодаря. Сега ще продължим с господин Ван, Рене Ван Дерлек за териториалното управление в Фландрия. Имате думата. Благодаря. Благодаря за поканата. Мисля, че това е много подходяща възможност за да осъществим връзка между европейската политика и регион, практиката на регионално ниво. Ние целим все пак по-ефективна политика и практика. Позволете да започна с малко по-подробна информация за проекта в Северен Брюксел, за който ще говоря. Той започва, стартира от проекта за ново пространствено или териториално устройство и той се отразява много нови идеи и политики нуждаехме се, така да се каже, от опитно поле. И казахме, ами добре, нека използваме една от най-гъсто населените територии, северната част на града, доста сложен район, и да видим дали нашия подход и политически идеи ще постигнат резултат и ако получим добър резултат, ще говоря, работим за целия регион. Започнахме през 2012 година официално стартира през август 2013 година Причината беше до, да уреждане на формалностите. Официалното стартиране означава имаме ръководител на проекта, имаме екип, както и потвърден бюджет, утвърден бюджет. И нещо, което е много важно за проекта Северен Брюксел, че това е граничната част между столицата Брюксел и Брюкселска е, е, районите в северната част на Брюксел. И разбира се, това е междинна територия между е, центъра на столицата, Брюксел Сити и Фламандски Брабант. В началото няколко думи за целите. Да се постигне възможност за развитие на региона. Но ние казахме, няма да чакаме, ще действаме. Така че приехме, че в тази регион, район бяха вход доста проекти и с течение на времето искам да, искаме да обвържем вече проектите в ход. И трето, искахме да използваме а, е, различните технологии в сферата на информатиката по-нататък по за развитието. А, и така, като начало няколко думи за съдържанието на проекта. Каква бе първата стъпка? с която тръгнахме. Опитваме се да определим конкретни цели за поместа, изхождайки от плана за устройство на територията. Там имаме общи цели, те бяха обсъдени с заинтересованите групи с цел да се очертаят приоритети и е, важни моменти. За Северен Брюксел това означава, че трябва да търсим географско развитие, трябва да, да се използват неоползотворени територии, естествени ресурси, е, особено територията, защото земята е сериозен проблем в нашата, е, в тази територия и искахме да подобрим условията на живот, специално в посока по-добро здраве, предвид трафика а, и а, тъ, с голямото струпване около Брюкселския ринг. А освен това да постигнем и социално сближаване като едновременно с това да въведем нови економически дейности с перспектива, с цел да постигнем стабилно, стабилност на економиката в този район. Разбира се, Разбира се, за северната част на Брюксел, както вече сказах, не е, лесно, не е лесна територия трябваше да привлечем местните органи на само, е, органите на местно самоуправление към вземането на решение. Тоест, ние трябва да търсим общи решения, но на практика нещата са насочени към промяна на територията, към реализация на идеите как правим да постигнем това? На базата на дългото историческо развитие установихме, че субсидиарността не винаги действа. Различните нива на управление по-скоро работят в мрежа заедно с фирми, с заинтересовани институти е, и териториалното развитие е задача много по-сериозна от просто постигане на някакво договореност. Освен това, трябваше да се научим да приемаме, че е, в различните територии има различни мнения и ние трябва да чрез преговори да постигнем програми за развитие. Освен това, е, това означава, че ние трябва да насочим вниманието, вниманието си към постигане на консенсус и интеграция, но едновременно с това трябва да потърсим един ам, принципа на вишегласието, т.е. да не се стига до това, че един несъгласен опонент да блокира целия проект. Т.е. има едно по-високо и едно по-низко ниво на управление без блокиращ глас. И ето виждате на картата, осъзнахме, че в този част на територията има в ход 70 проекта, инициирани от 30 различни е, лица, като се работи на различно на различни нива, с федералното, националното ниво, две автономни региона, тъй като става дума и за територията около летището, а, а двата автономни области, които се сблъскват там, имат своите исторически, включително и езикови развития. Една провинция участва и над 20 общини, като разбира се всичко това означава различни граждани, асоциации, институти, множество разнообразни интереси, които трябваше да примирим. Това беше началото на проекта. Какво направихме? обявихме един подход, който се базира на три основни подхода. Първо, сътрудничество. Е, аз вече казах, че започнахме от това принципно съгласуване на границата на регион Брюксел, което бе добра отправна точка за много от заинтересованите и действащите тук субекти. Създадохме мрежа, създадохме платформа на заинтересованите лица, за да бъдем сигурни, че заинтересованите имат възможност да се срещат в различни работни формати. Втората линия, втората посока беше осъществяване на проучване и проекти за териториалното устройство, т.е. проекти, които имат пряко отношение към развитието, визуализирахме проектите, а, така че да покажем мястото на различните участници, за да избегнем конфликти и да потърсим синергетични ефекти. На трето място привлекохме гражданите и потребителите. Те не само имат своите интереси в района, но те и знаят много. Те познават територията много по-добре от всеки служител, на който и да е орган или управление. Това, което виждате в ляво, чрез Google Maps направихме такава карта и приканихме гражданите да посочат всички плюсове и минуси на съответната област получихме около хиляда идеи от ежедневни потребители. Хората споделяха как те виждат територията в своето ежедневие и бит. Разбира се, използвахме също и вебсайт, информационни бюлетини и други познати вам неща. И така, политиката на сближаване. Съвсем честно смятам, че политиката за териториално развитие, политиката на сближаване са все още в едно по-особено отношение. Опитахме се да използваме различни форми за интеграция на проектите. Опитахме се да използваме и ITI, като виждайки, че различни проекти и различни участници, сближавайки се веднъж, може да ни помогнат за сближаване между заинтересованите страни. Постигнахме дори административно съгласуване за осъществяване на тези дейности но за сега европейското финансиране се ръководи повече от политиката, отколкото конкретните идеи. Така че политическия дебат в момента тече на такова ниво. Става дума за преразпределение. Нещата бяха вкарани в схемата за преразпределение на съв фондовете, което доведе до една сложна схема от преразпределение в подрегионите у нас. В крайна сметка, е, всяка, всяка от тези териториални единици ще получи своя част от Европейската баница. Какво научихме ние? Е, ето какво научихме ние през тези три години финансирането за териториалното развитие е, трябва на първо място да почива на разбирането, че регионите и регионал, регионалните правителства или е, ръководства могат да направят много. Ние правим всички по силите си. Каква би била полза, добавената стойност и ползата от европейското финансиране. Говорим за проекти извън обичайните рамки. Това могат да бъдат проекти, които обхващат една шапка от европейски политически идеи. А, и а, освен това, това може да бъде а, различна на, на обединяване на, на умения от различни географски територии. Това е, което мога да споделя като своя опит с вас. Председателката, благодаря за искреното споделяне на вашия опит. А сега, колеги, вие имате думата. колегите от Комисията за регионално развитие. Имат думата господин Панмистер Рой. Да, чудесно е, че провеждаме семинара точно днес, когато вече имаме информации за доклада на ОИСР. Благодарим на колегите, които ни представиха един много всеобхватен поглед към проблемите на териториалното управление. <clears throat> Ще се опитам да взема отношение по всичко, което чухме. Когато погледнем европейските центрове, виждаме е, от една страна презентацията на е, колегата от Фландрия, който показа, че могат по един много разумен начин да се е, развиват е, партньорствата и да се инвестират средствата. Това естествено е една много така, дългосрочна практика но също времено имаше и критици по отношение на тематичната концентрация именно тематичната концентрация всъщност е правилният отговор на регионалните потребности. И за да получите резултати в общия проект, наречен Европа, ще трябва естествено е, да е, създадете и работни места и да направите градовете е, центрове на едно по-добро управление в Европа. Ние започваме с темата всъщност днес след обед с някои забележки по отношение на териториалното управление шестия доклад за кохесионното развитие всъщност забавя, така да се каже, развитието на териториалното сътрудничество. Това беше вашето твърдение. Защо смятате така? Очевидно, вие имате вашите основания ние говорихме за Комитета на регионите. В началото на това заседание нашият председател ни информира и за общи начинания. И е, ние действително забелязваме твърде много допирни точки и възможности за интензивно сътрудничество. Във вашия доклад във вашата презентация, вие говорите и за европейския семестър и за е, Европейския съюз 2020, който е, според вас е, представлява всъщност по-скоро национален инструмент. Е, е, малко съм объркан. Е, е, бихте ли ни казали нещо повече за бъдещето на е, европейската кохесионна политика? В крайна сметка, вие сте експерти в тази област и би трябвало да можете да ни кажете как ще продължим с тематичната концентрация. И няколко думи накрая и за е, цифрите и данните. Е, е, очевидно става дума за различни е, състояния, различни ситуации, но 10% от средствата, да кажем, изразходени в Гърция за регионите, се изразходват именно на регионално равнище. Говорим за по-голямо участие на териториалното е, управление на различните равнища и смятаме, че по този начин ще постигнем по-добър ефект. Но ако в крайна сметка не се постигне създаване на работни места през следващите 10 е, е, или 5 години, какъв ще бъде изводът за нашата кохезионна политика? Ние не можем, естествено, да е, очакваме абсолютно всичко, което се прави в Германия, да се повтори и на други места. Благодаря на господин е, Стел Рой. Е, нека да чуем сега и другите въпроси и изказвания на колегите от комисията и след това ще дадем думата на нашите експерти. Да, господин Етелич, е, е, чудесно е естествено да свършим е, кохезионната политика с различните равнища, с наследството, традициите. В Англия, в отделни части на Англия вече се работи именно по този въпрос или най-малкото се води една по-интенсивна дискусия за това. Не смятате ли, че е, може да се получи нещо като едряване на общините, обединяване на общинските съвети, да кажем, в е, седем е, общински съвета се мисли за една такава свързване? Един или два от тези общински съвети биха могли естествено да поемат, така да се каже, водещата роля. Но какво вие мислите по отношение на кохезията във връзка с едни такива намерения за уедряване на управителните органи, за свързване на общинските съвети. Това ще бъде ли от е, полза за кохесионната политика на Европейския съюз, ако се по, получи едно такова уедряване? Господин Целер, благодаря, госпожа председател. Благодаря на нашите експерти за презентациите, които ни показаха картината в Европа във връзка с управлението на а, отделните нива. Естествено, картината в различните държави е различна. В миналото съм бил политик на общинско равнище и от моя опит съм научил едно, че гражданите могат да бъдат е, и по-активни, ако става дума за проблеми, които са свързани с е, бита, с ежедневието им. Е, тогава те действително се включват активно в взимането на политическите решения и в политическите процеси. Колкото по-нагоре и по-далеч от гражданите са нивата, толкова по-трудно можем да ги накараме да участват активно. И регионалната политика, и кохезионната политика, в крайна сметка, изначално би трябвало да направят връзката с националната и европейската политика, да ангажират в по-голяма степен гражданите в политическите процеси. И е, именно чрез кохезионната политика ние можем е, е, и чрез регионалната политика можем да предприемем редит начинания и да ги реализираме на нива по-близко до гражданите. В Берлин в рамките на около 50 години се получи едно натрупване, което е, доведе до положителния ефект, е, за който се говори в момента. Но сега сме изправени пред един нов е, е, финансов е, период и през последните 10-15 дни провеждаме е, активни консултации с. Е, хора, които участват в е, общинската и регионалната политика и които са, така да се каже, е, хората за връзка с е, Европейската комисия, с федералното равнище или по-високото равнище ниво федерална провинция – и чуваме, че става дума за осложняване от гледна точка на именно на хората, които се занимават на практика с тези въпроси. Те смятат, че изискванията и правилата са толкова непрозрачни за тях, че на практика правят нещата невъзможни. Хората е, по места просто са готови да капитулират. Ние тук е, в е, Брюксел говорим непрекъснато за упростяване на законодателството и на правилата, а пък хората се оплакват му от обратното. Питам, на какво се дължи това? Ако не можем кохезионната политика да я осъществяваме като регионална политика, тогава как е, всъщност е, е, ще изпълняват държавите своите инвестиционни планове на практика кохезионната политика ще, стане, ще се обезмисли, ако ние не можем да дадем възможност да се използват и средствата, които са предвидени за нея и за регионалната политика. А по отношение на тематичната концентрация не съм съгласен с колегата Фан Нистън Рой. Да, естествено, не става дума за това да представяме всичко в розова светлина, но ще се възползвам от това, което ще каза, за да задам следния въпрос. Комисията създава различни програми във връзка с тематичната концентрация, но не винаги тези програми всъщност отговарят на вижданията на самите региони за нещо значимо, за смислено, за полезно. Така че обръщам се е, към комисията с молба нека е, да се имат предвид очакванията и желанията на регионите. Нека да се подготви нещо като каталог, преди да се вземат окончателните решения по програмите, за да се знае какво регионите смятат за важно и необходимо що се отнася до градовете, до градските общини, там където има регионални единици, които биха желали да изпълняват европейски проекти. Също се говори много често за това, че се поставят твърде бюрократични изисквания е, под мотото нали, борба с корупцията е, изпълнението на проектите се затруднява прекалено много от е, твърде много бюрокрация. И така ние се нуждаем, естествено, от и борба срещу корупцията, но и от правила, които ще ни позволят да работим, да осъществяваме целите си и то съобразно нуждите на регионите. Бихме желали да дадем възможност на регионите да работят активно, а и по този начин да им помогнем да се развиват по-добре. и когато се предвиждат европейски средства именно за тази цел, не бива да така въвеждаме някакъв инструментариум или някакви изисквания, които в крайна сметка разрушават именно добрите намерения. В никакъв случай не бива да развиваме нещата по този начин, защото тогава просто бъдещето отива някъде много далеч и се загубва перспективата. Много се надявам, че до 2020 година ще сме се справили при всички положения с тези проблеми. Госпожа Вана, благодаря, госпожо председател. Много благодаря за подробните и интересни презентации, които чухме. Това е първият вия семинар по тази тема и е хубаво действително да проведем една по-задълбочена дискусия. Моята политическа група подготви едно такова проучване именно по темата териториално управление и кохезионна политика. Два въпроса имам. Първият въпрос – е към господин Беме, както и неговата колежка, госпожа Цимер. Е, вие говорите за това, че няма един единствен и стандартен подход към всички региони, но смятате ли, че все пак има един особено успешен подход за успешни проекти и какви са начините да постигнем добро управление или е, примери за лошо управление, може би. Можете да ни дадете също. И така, е, овластяване на регионалните и на местните власти с е, повече правомощия е, на съответните нива. Този трез извършва е, анализ е, на е, потребностите, естествено е един много сериозен момент. Това би трябвало да бъде и нашият анализ, реалистичен анализ когато говорим за териториално управление, за подобрение на градското управление. Имате ли всъщност конкретни предложения за това как може да се постигне именно това предоставяне на повече е, правомощия? и как точно а, да предоставим именно това знание и умение на местните власти а, за начина на изпълнение, на, за прилагането и а, как да им дадем и тези права и възможности, т.е. пак оправомощаване. Господин Малкович, благодаря ви, благодаря за презентацията, благодаря и за днешната дискусия. Смятам, че е, всичко това е много важно. Аз самият съм работил като кмет в една община. А сега е, съм депутат в Европейския парламент, така че е, имам е, няколко години опит е, в е, местното е, управление. Изключително важно е, е добре да е организирано местното самоуправление. И това е, така да се каже, един критерий и за степента на развитие на е, държавното устройство и начина по който функционира държавата. Е, има общини с различни размери и Виждаме тук в материала, който е предоставен, че индикаторите са доста различни в зависимост от размера на общините или на градски или селски общини. Освен това, принципът на субсидиарност предполага да се делегират определени задачи на по-низките нива. Как точно а, виждате е, изпълнението на този принцип на субсидиарност? Не смятате ли, че е време да обсъдим именно този аспект, защото понякога дискусията, която се води във връзка с правомощите на отделните е, нива е почти абсурдна. Не става дума само за формалната организация на държавата, но и за това как точно се организира работата по отделни проекти. И така стигаме до кохезионната политика, която предполага организираност, но същевременно дава възможност за различни форми на организация. Хубаво би било да свържем нещата, защото според мен това е, е един основен въпрос, с който би трябвало да се занимаем твърде сериозно. Т.е. да говорим не само за формата, но и за съдържанието във връзка с провеждането на кохесионната политика през следващите години. Как точно да направим е, връзките е, в рамките на отделни проекти, които да предлагат е, предимства за гражданите? Благодаря, господин Фан Милтенбург. Благодаря. Съвсем накратко, защото вероятно няма да ни стигне времето. Съвсем кратък въпрос за териториалното управление. То за мен не е самоцел. Това се коментира от господин Ван Нистелрой. Как да установим дали допринасяме за стратегията Европа 2020 за работни места и устойчиво развитие? И второ, имам доклада тук, но не виждам нищо свързано с стратегиите за интелигентно специализиране. Може ли да коментирате какви са съответните умения за териториално управление, какви са какви възможности трябва да имат е, управляващите на регионално ниво, за да създадат достатъчно възможности за творчество и развитие на териториалното управление. Председателката, благодаря ви много. Това всъщност е част от въпроса, който аз исках да задам. Ние продължаваме дебата помежду си днес. Аз лично много подкрепям териториалното измерение на кохезионната политика. Защото определено считам, че териториалният подход е този, който ни дава резултати най-близко до гражданите на Европа. И от другата страна е така визията за национализиране, за националния аспект в повечето от програмите. Благодаря ви. Има ли други въпроси? Не. Тогава заповядайте да отговорите. Благодаря. Благодаря за толкова интересните и богати а, е, въпроси. Ще започна и се надявам после Сабина да допълва. Първо с изказването на господин Ван Нистелрой. Трябва да бъдем напълно наясно, когато говорим за ниво проекти, както беше примера с Фландрия. Е, проект е, съответни програми. Това действително е сложно. Е, така е, е, изискванията са много строги и си, трябва да има умения, за да се справиш с тях. Но ние по-скоро разглеждаме общата рамка, т.е. разглеждаме политическото ниво, а не конкретната работа по проекти. Това би могло да обясни някои от нещата ние се опитваме да разгледаме промените в политическата рамка и дали тези промени водят повече към местното и регионалното ниво и гражданите съответно. И, и в такъв смисъл е добре да дискутираме и териториалната концентрация и е, заинтересоваността върху резултати, но ако сложим акцент само върху териториалното управление, рискуваме да отстраним една част от е, участващите е, лица. Тоест, е, проявява се едно противоречие, дали слагаме акцент върху едното или в другото. Така, работихме главно по политическото измерение, но мога да ви кажа, че имахме своите дискусии и проблеми. А сега какви са политическите приоритети, там е въпрос на какво се слага повече тежест. Програмата 2020, там няма много силни измерения за териториално управление или за териториална развитие при разработката, но при изпълнението в края на кращата се разчита изцяло на това как се извършват нещата на място. Така че трябва да се преодолее тази е, слабост на ниво документ, за да могат хората, които работят, да бъдат по-ангажирани. Европа 2020 се предполага да е споделена визия за всички европейци. И процеса на изготвяне на документите трябва да отразява това. Аз нямам огромна и удачен отговор за това как да се направи, но начина е да се ангажират повече регионалните и местни власти при разработките на съответните документи, за да се застъпи много повече аспекта на териториалното управление което след това ще допринесе и за по-удачно изпълняване на тези документи. Та ние определено се опитвахме да разгледаме нещата от гледна точка на териториалното управление. Има много неща, които могат да се дискутират от друга гледна точка и тогава заключенията ще бъдат други. Политическото ниво е това, което ще реши къде да сложи акцента за западни Уест Мидландс съчетаването на властите в една малко над около регионална структура. Дали това е пример за териториално управление или не. Искам да ви кажа, че имам много, много малко познания за Уест Мидландс, но така основната ми теза може да започне с това, което каза на колегата от Исера. Въпроса до каква степен е, предизвикателствата, участията на всички са свързани с е, общинското ниво и има ли достатъчно стикованост между отделните звена, които искат да работят за тази област и съответно да се обединят усилията за решаване на нуждите. Та началото трябва да е от е, това какви са нуждите за развитие и след това да се реши в какъв формат е най-добре да се подходи към тези нужди. Сега, доколко трябва това да е формален подход или неформален, дискусията е много богата по този въпрос и на европейско ниво, и на ниво ОИСР има различни решения и различни начини за подход към въпроса. Друг момент за най-добрите практики и критериите за успех. Тук смятам, че има огромен набор от интересни и добри практики. Не искам да казвам най-добри практики. И за мен е, е така, ако говорим пределно широко за териториално устройство, въпросът е дали то се основава на нуждите на териториалното развитие. Това е основното съображение. И също така е изключително важно да се е, ангажират съответните е, е, заинтересувани страни, защото те ще разработят политиките и те ще бъдат изпълнявани след това успешно. Имам два примера на ум. Един е от е, региона на Стокхолм, където много от е, решенията за развитие се вземат на местно ниво но след това, за да бъдат решени тези е, проекти, трябва да се работи на регионално ниво. Така че да не се останат участниците с така чувството, защо само аз. И как можем да накараме общините да са наясно с проблемите? Примерно в региона на Стокхолм е, където имат успех, какво да ги поканиме, за да споделят е, опит. Има толкова много сектори, които са важни за разработване на региона. В Копенхаген, примерно, с седем нива на вземане на решение и съответно има идентифицирани предизвикателства и решения на съответните нива. Бяха пока... Те са поканили за... заинтересувани страни да дойдат и да дадат своето мнение по тези предизвикателства. Но това като начало е звучало доста като игра и е било трудно от начало хората да го възприемат сериозно. После са започнали да осъзнават, че могат да се взаимодействат не на национално ниво и то в различни политически е, сектори. И след е, е, така, изиграването на тази е, игра, така да се каже, е, се формулират и нов е, приоритет е, за съответните програми на национално ниво. Въпросът е как точно да се осъществи диалога и какво излиза от него. Друг пример е Темишуара в Румъния. Румъния не е известна с много силни традиции в териториалното управление. Там е имало проблем с иммигрантите, които идват в града главно от неевропейски страни и трябва да така, публичната администрация трябва да си взаимодейства с тях и така, чувството е, че тя не е много достъпна. Неправителствени организации от е, години се опитват да наем, намерят заинтересувани, които да предложат решения за улесняване на съдбата на емигрантите по отношение на училище, жилище и всичко, което им е необходимо. И хората от неправителствените организации постигнаха толкова много успех, че опитът им е копиран сега и в, друг, в други места в е, Румъния и сега се предвижда да се промени законодателството на национално ниво, за да даде възможност да се развиват подобни процеси. Та, много наистина работа е необходима, много усилия, много малки са промените, които се осъществяват, но са много ключове. Освен това, необходимо е, е всички тези примери да се пригодят към конкретния подход. Не може шведския подход да се приложи в Румъния директно или обратно. Просто трябва да се открие какво действа на място, да се дадат е, да се даде възможност на хората да направят това, което е необходимо. И е, така, от казусите, които сме разгледали, аз лично не съм видял случай, в който всичко тръгва така на секундата. Въпрос става дума за един провин... по... постоянен процес на снижаване и снижаване на пречките и бариерите. Тоест, ако няма врата, евентуално да влезеш през прозореца и пак да търсиш решение. Отново в Стокхолм човекът, който е започнал с това упражнение под формата на игра, е бил обект на присмех отначало, но след това всичко това се развива до там, че се стига до търсене на, и на средства за инфраструктурни проекти. Добро организация на местно и регионално ниво, казвате, че зависи от националното ниво да, до голяма степен може би е така, но, но тези процеси не се ограничават само до публичния сектор, но и непубличния. Затова всъщност можем да разглеждаме нещата много по-широко. А въпросът за интелигентното специализиране не е засегнат в нашия доклад, но знаем, че се е, обсъжда. В момента се формулират много стратегии е, за интелигентно специализиране, които, ако ми позволите, много често са само просто копиране съществуващи вече такива, но на моменти има и някои много удачни, където се откриват и основните предпоставки за иновациите, там където има съответните заинтересовани страни, и, е, които са готови да работят, Та, въпросът е да се почва от това, което е налично. В Италия, например, имаше един случай, когато а, хората са решили да се върнат към земеделие. Сега това не е, а, интелигентна специализация, т.е. в областта на а, така, интелигентните занятия в кавички, но а, е, те се връщат към основни дейности е, и се специализират е, по начини, които в последствие ще им дадат възможност да използват и методите на интелигентната специализация. Да, доста изчерпателен беше отговора, така че ще допълня само малко. Що се отнася до тематичната концентрация? Да, решихме, че е, това не е лош подход. Ако се концентрират е, средства по конкретни нужди на конкретната територия, това има много повече смисъл, отколкото да се изпълняват цели на парче т.е. това е различен подход към тематичната концентрация, поне за мене. И също така зададохте въпроса какво е, е взаимодействието между федерализма и ориентацията към резултати. Е, правото за субсидиарност не е там за удоволствие, то е, целта е просто да се сведат е, политиките най-близо близо до хората и да се извършват на нивото, където е най-подходящо. Тоест, федерализма не винаги е най-доброто, местното ниво не е винаги е най-доброто, просто зависи от конкретната политика. А пък е, субсидиарността е ефективна само когато съществува капацитет да се действа на това ниво ако няма такъв капацитет, е, локалният подход не е, не е непременно най-добрия. Просто трябва да се отчитат различните аспекти. Фактори, ключови фактори за успеха коментирахте доста, също в презентацията се каза, че е, що се отнася до е, лидерството и различни аспекти на административния и организационен капацитет. Според мен в проучването е, открихме и повече от това, когато ставаше дума за управление на много нива и стратегията 2020. Има някъде отговор на този въпрос, нямам го в момента в себе си, но в нашето изследване го има. А, как да се даде възможност да действат и хората на местно ниво? Тук, ако мога да коментирам, Различните нива имат различни роли. Високите нива могат да бъдат подкрепени в парламента, да речем но на най-низко ниво, за да се работи, трябва да се отделя много време и човек трябва да, е, е, да има максимален капацитет и издържливост. Не може обаче да се налагат нещата. Хората трябва да са готови да ги вършат. Ако самот, самата община в момента не желае, то няма да може да съществи. Е, териториалното управление как допринася за е, Европа 2020? Всъщ... Ние разгледахме различни казуси и е, те всички имаха подходи на териториално управление, защото бяха съсредоточени в на регионално и местно ниво с дългосрочни перспективи. И много често, в е, повечето случаи, резултата всъщност се оказа различен от е, това, е, от това, с което е започнато. Примерно за подкрепата за енергийна ефективност. Много често участващите не бяха наясно дори, че всъщност работят за програма Европа 2020, но това е тема, която ги интересува, която е, искаха, по която искаха да работят. Спазваха съответните насоки от европейско ниво, национално и регионално ниво. Тоест, те за себе си не бяха формулирали целта да допринасят за европейската стратегия, но това се случва през, е, чрез приноса им към регионалната такава. Благодаря ви, включително и за това, че приключихте сега, защото добре. А, две минутки за господин Шуман, не остана време. Първото, което искам да кажа, е един въпрос, който, което, което се постави няколко пъти е, въобще как местното самоуправление се е, свързано с Европа 2020 и въобще с целите. Ако разгледаме големите метрополи в е, е Европа. Близо 50% от ДВП се произвежда в тях. И ако разгледаме връзката между управлението на е, тези метрополи и производителността, им става веднага ясно, че метрополиите с е, управа, която координира дейностите, бележат много по-висока производителност от в сравнение с метрополии без такова ръководство там разликата е 5-10%. Е, ако трябва да поставим нещата съвсем наясно. И нека не забравяме, че повече от половината от БВП в Европа се произвежда в метрополиите и в става ясно, че има абсолютно пряко връзка между местното самоуправление, средносрочните и дългосрочните цели. И второто, което искам да кажа е във връзка с на разумното ниво, на степен на централизация и децентрализация. Ако разгледаме разходите на поднационално ниво, виждаме, че страните с големи разходи на поднационалното, на по-низкото ниво, то са страни с много голям административен капацитет а страните с по-малки разходи е, в, на това ниво имат по-низко ниво на административен капацитет и не постигат такива економически резултати. Но е, за тях не би било полезно да се прехвърлят е, средства и задачи на поднационалното ниво, предвид факта, че разполагат с административен капацитет. Така че нека първо погледнем какво е нивото на административна обезпечение отдалеченост на поднационалното ниво и тогава да мислим за децентрализация, за повече правомощия. От гледна точка на ОИСР това заслужава подкрепа, но е важно да започнем с административния капацитет на по-низките нива. И след това да мислим за прехвърляне на отговорности, включително и на бюджетни средства ако те без преди това да сме направили необходимото, за да ги обезпечим административно. Председателката господин Вандерлек, имате ли да ни кажете нещо? Ние непрекъснато говорим за регионите, но все пак две минути. Свикнал съм, не се засягам. Искам да добавя три неща към отговорите на колегите. Първо, нашия собствен опит при създаване или преустройство на административните структури в местните органи за самоуправление сочи, че в някакъв момент, тръгвайки от тази дискусия, дискусия няма да постигнем резултат. Трябва да мислим за това кой прави територията, така да се каже, но това е публично общественото управление. Всъщност е, територията получава своя облик от гражданите, от населението и от местните частни инвеститори. Хубаво е да знаем това, така че нека не, не се опитваме да управляваме сложните територии чрез административни структури. Малко ще се размина с колегата от Тойсера. Няма една единствена дейност в регионите. Има много, многолики дейности. Това е по-скоро подхода тип изграждане на мрежа и на това държим ние. Да не се опитваме да контролираме всичко. И още нещо, на което искам да се спра. Административния капацитет от собствения си опит мога да кажа, че да, това е много важно условие Виждал съм и съм преживявал редица преустройства и преструктуриране на собствения ми отдел през последните години и а, зная, че създаването на климат, така че служители от публичната администрация да поема отговорност да развие творчески подход към подобни проекти, да, това е важно, така сочи и моя опит – това е необходимо, това е, дава възможности на хората, така че е доста сложно е, да се преценят нещата само от гледна точка на финансирането. Говорим за култура в администрация, в обществени организации, което е наистина деликатен въпрос. И последното, което искам да се спомня, спра е колко важно е същността, съдържанието. Да, аз искрено вярвам, че териториалното развитие и е, политиката на териториално сближаване е политика из, изхождаща от съдържанието. Но е, има един, една особена отлика – е, тук говорим за определени социални цели и за това да открием ползата от свързването им с тези задачи. Към господин Валнистер Рой, да, съгласен съм, че трябва да мислим за растеж и е, работни места, но от гледна точка на териториалното развитие. Това неизменно е свързано с дебата за климатичните промени, за енергетиката, за екологията. Това е пряко свързано с растежа и с работните места. И може би това е същността на е, една истинска политика на териториалното развитие тя обхваща толкова много неща, че териториалното развитие не е един самостоятелен проект, а управлението и обвързването, взаимното свързване на различни проекти. И поне ние влагаме средства не в самите инвестиции, а в усилията да свържем хората помежду им така че хората могат да изложат своите изконни, първоначални идеи проекти. И това е първата стъпка към частните инвеститори да ги накараме да направят нещо, за което те може би не са съсетили, за да има полза за обществото. Председателката, благодаря. Благодаря много. Европейската комисия чрез своите представители желая ли да сподели нещо? Ако желаете, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще, наистина ще бъда много кратък. Благодаря за това, че ни поканихте и е, искам да изразя е, радостта на комисията и одобрението на комисията за доброто ни сътрудничество с вашата парламентарна комисия. Е, Благодаря за днешното мероприятие слушахме две, три много интересни изказвания и интересен дебат. Е, аз искам да внеса малко уточнение е, и малко цифри което може би ще се отговорят на първоначалните ви скази, може би не. Първо, про, проектите за разумни инвестиции е, трябва е свързано с териториалното развитие, но тук е, от една страна имаме инструменти за развитие, е, докато устойчивото развитие е задължително. И ти наистина е част от устойчивото развитие. Е, така че един сериозен процент от е, средствата за интегралните териториални инвестиции ще бъдат посветени на устойчивото развитие. Това е едно уточнение. За сега преговорите с държавите членки вече са вход, но големи промени не очакваме разпределението на средства средствата за устойчиво развитие за държавите членки няма да остане 5%, както първоначално заложено. Отиваме към 7,5-8%, което е чудесен резултат. И като говорим за ИТ, нека не забравяме, че това е доброволно прилаган инструмент а има и много държави членки, които прилагат този тип инвестиции извън а, европейските програми. Така че всичко това е много добър начин да обединим различните фонда за регионално развитие, фонда за развитието на селските райони а, и да свържем хората в техните усилия не мога да дам по-глобална оценка, тъй като нещата все още не са изкристализирали. Но благодаря много. Председателката, благодаря в заключение на дискусията, нека да кажа, че това е първата точка по, по работа, така че приключваме и продължаваме с общия бюджет на Европейския съюз за периода след 2016 година. Госпожа Пираки е, нашия, Пираки е нашата наш докладчик. Известно ви е, че комисията има прогноза за 2016 година в края на май и на 22 юни съветът даде свое одобрение, така че има около 51 милиарда <clears throat> евро кредити за плати задължения и и 49 е, милиарда евро е, кредити за плащане. Ние ежегодно излизаме с становище като част от позицията на Европейския парламент по бюджетните предложения на Европейската комисия. Разбира се, водеща е комисията по бюджет. Така че госпожа Спираки днес ще ни представи своето проекто становище във връзка с това начинание. За изменение по становището предлагам 27 юли тази година, ден понеделник. 17 часа. Така че, ако имате предложения, моля до 27 юли да ги представите. Ако това ги внесете на 17 септември, можем да гласуваме а, Комисията по бюджет ще гласува на 12 или 13 октомври, така че нашето становище от месец септември ще бъде взето предвид в техния дебат е, е, предлагам да отделим час време за нашата, нашия дебат. Госпожа Спираки ще има думата. Имаме и е, докладчици в сянка, присъства и комисията. Можем да започваме. Госпожо Спираки, заповядайте. Благодаря, госпожо председател е, скъпи колеги, подготвила съм това становище на основата на предложения проект бюджет за 2016 година в частта му за регионалната политика. Налага се да проверим още веднъж много добре всичко това, което е записано в проект бюджета, тъй като се предвижда едно немалко намаление на средствата по бюджетни кредити за плащания в е, е, е, за 2016 година. И би трябвало да помислим за това как точно ще се предвидят и бюджетните кредити за плащания, като те са всъщност на, е, направени за базата 2007-2013 година, това на практика ще означава едно увеличение за периода 2014-2020 година. Е, като а, е, а, ние по-късно ще трябва да помислим за това как точно ще се покрият тези плащания при положение, че <coughs> намаляването най-вероятно ще попречи на осъществяването на проектите и програмите. Хубаво би трябвало да мислим за засилване на капацитета, за укрепване на капацитета, за създаване на по-добри условия за осъществяване на програмите и проектите. Във връзка с мандата за трилога по проекто бюджета 2016 година съм подготвила на вашето внимание едно проекто становище. Давам думата на господин Вон, който е докладчик в сенка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия докладчик за предложенията, включени в проекто становището. То е доста кратко, но също времено съдържа и много съществени е, предложения. С 4% намаляват бюджетните е, кредити за плащания в сравнение с 2015 година. Комисията очевидно е имала своите основания за да предложи е, това намаление, но ние би трябвало да имаме предвид, че през 2016 година ще са необходими средствата, които сме предвидели за е, покриване на плащанията и както е, нашия докладчик вече е, съобщи. Е, многократно сме обсъждали е, в крайна сметка необходимостта от тези средства, още повече, че се очаква забавене в края на 2015 година с около 20 милиарда евро. Хубаво би било първо да разгледаме съвсем така подробно и щателно всички тези примери за забавяне на средствата и за ефекта от това забавяне. Струва ми се, че това е нещо, което задължително трябва да направим. Малко по-късно ще го обсъдя с докладчика. Ние имахме чудесни дискусии по предишния доклад, така че финансите за регионално развитие на държавите членки би трябвало да бъдат е, е, запазени, е, за да може да се развива регионалната политика. Естествено, че новият план ЕФСИ ще допълни и всички други възможности за финансиране, които сме имали сега, но мисля, че Предстоят консултации и обсъждания. Благодаря във всеки случай на нашия докладчик за предложенията. Господин Скляр, Склек. Благодаря, е, госпожо председател. Колеги, е, Европейският съюз като цяло се опитва да е, реализира растеж и да създава работни места, особено в контекста на ситуацията в Гърция. Радвам се, че мога да подкрепя позицията на нашия докладчик за това, че се нуждаем от економически ръст и от нови работни места. Хубаво е, естествено, да действаме економично и спестовно по отношение на обществените средства, но да реализираме нашите цели. Много важно е, естествено, плащанията да се извършват своевременно, но имаме, е, както се отбелязва, забавяне в е, плащанията по редица проекти. И в е, този случай ние поставяме в една много неблагоприятна позиция <coughs> и общинските власти, както и всички, които работят по определени проекти. Трябва да решим този въпрос. Господин Яковчич, е, благодаря госпожо председател. Господин е, Скрелец е, вече обясни много добре какви са проблемите. Аз мога да подкрепя казаното от госпожа е, Спираки. Е, само кратък коментар към казаното от госпожа Спираки и господин Вон. Аз смятам, че действително е възможно да предприемем е, определени действия. Трябва да ги обсъдим и с председателя на бюджетната комисия. Може би бихме могли да включим и е, един параграф във връзка с е, стратегията относно Адриатическия съюз. Струва ми се, че в, през септември ще можем да е, се спрем на тези въпроси за това как точно е, ще се разработват стратегиите. Е, аз е, имам предвид просто е, една препратка към използването на различни фондове във връзка с е, реализацията на тези стратегии. Госпожа Дамато, благодаря, госпожо председател. Аз споделям тревогите за това, че има едно намаление на бюджетните кредити за плащания по функция 1Б с 4%. Неминуемо си задаваме въпроса, ще ни стигнат ли средствата, за да реализираме плащанията. Е, още повече, че е, има забавени плащания 20 е, милиарда за 2015 година. До 2020 година в никакъв случай не бива да повтаряме грешките, които сме допускали в миналото. Струва ми се, че именно по функция едно трябва да разгледаме съвсем внимателно всички индикатори за качество, за да помислим за е, ефективните плащания. Важно е, естествено, не само да се изразходват средствата, но да се постигат е, целите, които се свързват с финансирането. В е, редица региони е, са е, изразходвани средства, но не е постигнато е, много, както сочи анализът направен от комисията и политиците е, трябва да се погрижат за това е, критериите за качество при изпълнението е, да е, се отразяват в крайна сметка и на финансирането защото единствено е, набавянето на финансови средства и тяхното изразходване не, е, не ни обещава успех. Що се отнася до административния капацитет, е, мога да кажа следното. Е, кохезионната политика трябва да започне именно тук. Благодаря ви. Господин Етерич, да, Първото нещо, което би трябвало да направим е да помислим за всички тези планове, за проекти и за ефекта, за целта, която искаме да постигнем. Е, на лице са немалко средства, за които говорим, които се отделят за различни схеми за различни проекти, но това, което бих могъл да кажа от моя гледна точка е, че отпусканите средства би трябвало да преследват една специфична цел, да подкрепят работата на местните власти. Когато разговаряме по тези въпроси, трябва да обърнем внимание и на риска. Някои фирми, които сключват споразумения за партньорство, да не изпаднат покрай забавянето на плащанията в, на ръба на несъстоятелността и да бъдат притиснати до стената. Естествено, партньорството е нещо чудесно, но трябва да имаме предвид реалността и естествено връзката между изразходвани средства и постигната цел. Господин Хетман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашата колежка Спираки, която е подготвила едно много добро становище. Разумно е, естествено, да посочим тревогата ни от това намаляване на средствата за сближаване с 4%. Е, естествено трябва да чуем и обясненията на комисията. Е, и е, може би тя ще ни подскаже как точно ще излезем от този дяволски кръг при липсата на достатъчно средства. Как ще реализираме плана, който вече е прият? Благодаря. Да, Веднага ще ви дам думата естествено за реакция. Ние проведохме една специална среща на работната група в Комисията по регионалното развитие, която бе посветена именно на въпроса с забавените плащания – И бихме искали е, да чуем е, подробни обяснения за това как Европейската комисия възнамерява да реши този проблем. Много благодаря на госпожа Спираки, която участва в е, тази среща на работната група. Е, ще предоставим е, информацията за проведеното заседание на работната група на всички членове на комисията и аз съм сигурна, че ние отново ще се връщаме на тази тема и ще продължаваме да е, разширяваме формата на участниците. Все повече членове на комисията ще участват в дискусиите по темата. Е, информацията естествено е, ще се е, изпрати на всички участници. Тя бе подготвена именно за членовете на нашата комисия. А сега ще дам думата на господин Друга. Благодаря. Тук става дума за секция АБ, за плащания, кредитите за 2016 е 1,6 прямо 2015. Проблема е, че е, тематиката свързана с растежа минава от 71 милиарда 15 в, до 49. Тоест, е, е, сериозно намаляване. Това ще усложни въпроса и с забавените плащания. Особено е обезпокоително положението в, е, в тези страни членки, където държавите са изплатили съответни средства по оперативните програми, а също ще наруши и бюджета на съответните предприемачи. Въпросът е, че има нарушено функциониране на, разтрибу... на разпределяването на публичните бюджети. А, това равновесие е изключително важно. Как е, смятате, че може да се компенсира това забавяне в плащанията, което безспорно ще се оттъжни, като си има предвид, че средствата са ограничени? в пленарна зала всички единодушно казаха, че трябва да се подкрепят малките и средни предприятия за създаването на работни места, но никой тук не се безпокои от а, проблемите, с които се сблъскват малките и средни предприятия в рамките на това, за което ние говорим. И всички е, проектобюджети предвиждат е, намаляване на кредитите за плащания, за 2016, като някои е, други пера са значително увеличени, примерно сигурност и гражданство. Е, тя, там увеличението е 17%. Разбира се, има предизвикателства с притока на емигранти на, в южното ни граница. Също се увеличават и средствата за външната политика 28% е увеличението, а и разходите за администрация с 2%. Ето това са някои от безпокойствата, които исках да обърна внимание. Now, Благодаря ви, господин Ван Нистелрой. Има думата. Да, благодаря, госпожо председател. Всъщност, е, няма да повтарям казаното от колегите. Е, бихме могли само да засилим малко е, точка първа. Трябва да, тук е записано с загриженост, а можем да запишем истин, някакъв по-силен израз с особена загриженост или тревога, или ние сме алармирани и така нататък. Е, средствата не за първи път, за пореден път се съкръщават е, и е, как точно ще се решат проблемите, как ще се постигнат целите, как държавите членки ще изпълнят програмите, ако не се освободят и предоставят съответните средства. Освен това, във втора точка се говори за това, че трябва да има една съвсем така, стабилна основа и да се възстанови устойчивостта на бюджета на Европейския съюз, но ето, че забавянето е същото, както и миналата година. Как точно си представяте всъщност решаването на този проблем с някакви революционни действия? Да, действително става дума не само за загриженост, става дума за това, че ние сме стреснати и разтревожени до крайна степен. Европейският бюджет как ще бъде всъщност е, стабилен и е, ще се възстанови неговата устойчивост е, при положение, че ето, годината вече отминава, забавенето е солидно и няма начин да се навакса. Точно по тази причина пледирам към един много по-силен израз, отколкото само загриженост, тъй като програмите просто няма да се е, изпълнят и как е, ще се процедира по отношение на, помо... Е, на помощите. Очевидно ще се мине към минус. Изненадан съм, че госпожа Спираки е толкова спокойна. Ако питате мен, просто би трябвало да не затворим очи, да се казва, и съм да не ни уви. Особено предвид ситуацията в Гърция. Да, благодаря. Има ли други изказвания? Може би представителите на Европейската комисия ще вземат отношение към темата. Господин Тобис Вички от Генерална дирекция регионална политика. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на парламентарната комисия. вие спомняхте две основни точки. Да, от една страна работната група по мониторинга, която се занимава именно с забавените плащания и още повече, че става дума и за неплатени суми за периода 2007-2013 година. Да, ние също е, се тревожим е, за това забавене и е, за 2016 година се надяваме, че нещата няма да се влушат. За периода 2014-2020 трябва да се погрижим за изплащане на забавените суми. Естествено, в бюджета трябва да се предвиди един буфер, за да се изчистят забавените плащания, тъй като през 2016 година ще има отново забавене. Очевидно. Да, плащанията и забавянето на плащанията, е, това е голямата тема. Е, мога да ви уверя, че генерална дирекция е, Реджио направи максимални усилия за изплащане на забавените суми. През периода 2014-2020 година ние ще се опитаме да направим всичко, за да избегнем подобни е, ситуации. Е, е, предвидено и е едно предварително финансиране за периода 2014-2020, т.е. едно редовно постъпване на средствата при бенефициерите Следим естествено от близо и с голям интерес как вървят преговорите по бюджета. Да, благодаря на представителя на комисията. Госпожа Спираки, може би, ще иска да каже няколко думи. Госпожо председател, очаквам измененията на колегите. Естествено, ще имам предвид всичко, което се каза по време на дискусията. Председателката, благодаря. Благодаря на всички за участието в тази дискусия и така в 17.30 е, на 27 юли изтича крайният срок е, за внасяне на измененията, а след това е, ние на 17 септември след ще гласуваме в нашата комисия. И така, Всъщност приключихме с точките по дневния ред за днес. Ще продължим с заседание на координаторите, а с останалите колеги